за приключване на този дебат. Дебата приключи. Гласуването ще е утре. Следващата точка от дневния ред е устно запитване по отношение на отношенията на Европейския съюз с Монголия. Давам думата първо на нашия автор, господин Бартолоци, за 5 минути. Сен комисарио, колеги, signor Presidente. Господин комисар, уважаеми колеги и госпожо председател, благодаря ви. Делегацията за отношенията с централноазиатските държави и Монголия, чието председател съм аз, има възможността да посети Монголия преди три седмици по повод на осмота междупарламентарна среща между нашия парламент и Монголия. Монголия е страна, която наистина си струва да бъде опозната, а нямаме много възможности за нашия парламент да го прави и да посвещава вниманието си на Монголия по дължимия начин. Това е многопартийна система, има разделение на властите, има свобода на обществото, спазват се човешките права. Не са много страните в този регион, в които положението е такова. Но същевременно страната има своите проблеми на развитието, има тежки екологични проблеми, има тежко опустиняване, климатичните условия са доста екстремни. Същевременно Монголия е страна, която притежава много природни богатства, уран, мед и други редки изкопаеми. В бъдеще е, това може да бъде източник на финансови средства за страната. Ето защо е важно да окажем подкрепа на Монголия на този важен етап от нейното развитие. Трябва да подкрепим демокрацията, правовата държава, да насърчим парламентарната парламентарния контрол, така че финансовите средства, кои, с които ще разполага Монголия, да се използват за благото на населението. Освен това, трябва да окоръжим Монголия да задълбочи връзките си с Европейския съюз, да възприеме нашите стандарти, нашите промишлени норми, да въведе пазарна економика и да има търговски контакти с много страни. Всичко това ще стане възможност е, чрез е, насърчаване на правовата държава. Във връзка с това, споразумението за партньорство и сътрудничество, по което преговарят Европейския съюз и Монголия, е много важно. Поради всички тези причини, заедно с 45 колеги, отправихме този устен въпрос към комисията, като искаме от комисията повече информация за съдържанието на споразумението, по което се преговаря и за датата, на която се очаква неговата неговата ратификация. Искам да припомня, че всъщност споразумението е парафирано, но ратификацията е блокирана поради възражението на една държава членка. Освен това искаме да попитаме комисията какви са възможностите за изпращане на делегация в Улан Батур в близко бъдеще. Подобна инициатива би могла да допринесе за по-нататъчно задълбочаване на сътрудничеството с тази страна. Благодаря. Благодаря от името на комисията. Комисарят Фюрле има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Бертолоци, председател на Междупарламентарната делегация, уважаеми господа депутати, много се радвам, че имам възможност да говоря за отношението между Европейския съюз и Монголия. Монголия е 19-та по големина страна в света и се намира на стратегическо място между е, е, две страни с бързо развиващи се пазари, а именно Русия и Китай. Това е една а, е, горда страна с силни традиции, избрала пътя на демокрацията. Поздравявам Монголия за мирните избори, за добре развитото гражданско общество и за свободните мени. Медии, действително, а, това са основните елементи на политическия плурализъм. Европейския съюз приветства мораториума върху смъртното наказание обявен от президента на Монголия, въпреки противните позиции на някои структури в страната. Радваме се, че Монголия защитава много от европейските принципи, норми и стандарти. Затова смятаме, че Монголия е отлична пилотна страна що се отнася до Европейския съюз и неговата помощ за развитието на демокрацията. Ще предоставим повече помощ за тази цел и поздравяваме Монголия с тази, тази годишната 100 годишнина на демокрацията там. Сега ще се отнася до перспективите за економическото развитие на Монголия. Монголия се намира на економически кръстопът. До сега обществото й беше по-скоро селско, а сега се насочва към експлоатация на минералните залежи. Оттам може да се натрупа значително богатство за Монголия. Надяваме се, че тези минерални ресурси ще бъдат благословия за Монголия, а не нейното проклятие, така както се случи с някои други страни. Монголските сили участват в силите за опазване на мира на ООН по целия свят в Сиера Леоне, Демократична република Конго, Судан, Западна Сахара и Чад. Монголия също така помага за стабилизирането на Афганистан – и нейните усилия се оценяват високо. Що се отнася до отношенията на Монголия с Европейския съюз, много се радвам, че споразумението за партньорство и сътрудничество, което за мен е споразумението от 1993 година, бе договорено в рамките на една година и през декември 2010 година бе подписано в Улан Батор. Така отворихме нова страница в отношенията си. Върховният представител и заместник председател на комисията госпожа Аштън приветства новото споразумение за партньорство и сътрудничество и го нарича нова крачка напред към добро сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки и Монголия. Споразумението за партньорство и сътрудничество дава възможност на Европейския съюз и Монголия да работят като равни партньори по много области. И по въпроси като борбата с тероризма и правата на човека, до търговията, инвестициите в суровини. След одобряването на текста от страна на държавите членки, министър-председателя на Монголия ще бъде прият в Брюксел за подписването на това споразумение. Като се има предвид това задълбочаване на нашето економическо сътрудничество и влизането в сила на Лисабонския договор, откриването на делегация на Европейския съюз в Улан Батор е една възможност. Службата за външни дейности в момента разглежда представителствата на Европейския съюз по целия свят и се надявам, че ще бъдат преодолени всички пречки и ще бъде открита мисия в Батор. Благодаря много, очаквам вашите коментари. Благодаря от името на политическите групи. Има думата първо господин Миколашик от групата НП за две минути. Съдничка. Госпожо председател, господин комисар Фюле, колеги. Отношенията между ЕС и Монголия през последните две десетилетия се радват на положителен напредък, най-вече поради демократизацията в Монголия. Сътрудничеството между Европейския съюз и Монголия зависи от стабилността на политическия режим в Монголия. Европейския съюз трябва да се погрежи за това, че Монголия ще елиминира корупцията, ще има върховенство на закона, съдебната система ще действа както трябва. Трябва да има преструктуриращи реформи в търговското, инвестиционното право, трябва да има по-засилено участие на частния сектор. Смятаме, че е положително, че страната вече прилага политика на конкуренция, чиято цели да се предотвратят картелни споразумения, да се предотврати негативно влияние от страна на външни компании. Надявам се, че всичко това ще привлече още повече чуждестранни инвеститори и ще засили благосъстоянието на населението, което особено в селските райони зависи изключително много от земеделието. В заключение искам да кажа, колеги, че приветстваме установяването на постоянна делегация на Европейския съюз в Монголия. Това каза и комисаря. Това ще е от полза за нашите двустранни економически отношения. Дори да не говорим само за полезните изкопаеми. Монголия е стратегически разположена между Русия и Китай и мисля, че нашите политически и економически отношения трябва да бъдат задълбочени. От името на АЛДЕ, госпожа Ойолан за две минути. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, Монголия е богата на минерални ресурси, като мед, въглища, вофрам, злато и цветни метали. Това я прави важен е, и привлекателен економически партньор. Но, борейки се с економическите си интереси, трябва все пак да използваме и възможността да прилагаме определени условия, именно да насърчи Монголия да проведе е, важни реформи. Има сериозни проблеми в Монголия. Има сериозна корупция, е, няма добро управление на много, е, в много области. И има сериозни проблеми с международното сътрудничество. Има проблеми с управлението на природните ресурси. В момента минералните резерви на Могория се експлуатират от външни фирми с сътрудничеството на монголското правителство. Това е довело до една ситуация, в която хората в Монголия не могат да се възползват от тези ресурси. Те работят в ужасяващи условия, извличайки злато, например, с живак изпаренията е, от живака се отразяват е, ужасяващо на тяхното здраве. Много деца в Монголия се е, раждат с увреждания и нелечими заболявания поради лошите условия на труд. Монголската економика се сблъсква с други предизвикателства и поради а, забраните за внос от страна на Русия и Китай и поради мината – има и технически затруднения. Животновътството представлява повече от 80% от селското стопанство в Монголия, но месото не може да се изнася, тъй като няма достатъчно качествен контрол. Ако искаме споразумение за партньорство и сътрудничество, тогава трябва да помогнем на Монголия да продолее проблемите, които е, страната среща при развитието на социално-економическа и екологично устойчиви отношения. Господин Кавач, една минута. Е Благодаря, госпожо председател. И аз участвах в мисията в Улан Батор преди три седмици. Това беше нашата осма среща като делегация. По време на тази визита имах възможност да се запозная с политическата структура в тази страна, обществото става все по-демократично в Монголия. Видях това с очите си. Има напредък по отношение на човешките права. Проведохме срещи с организации на гражданското общество. Те ни осведомиха, че монголското правителство е предприело мерки по отношение на свободата на медиите. Това се приветства. Говорим за въвеждането на технически офис на Европейски съюз в Монголия. Това може да стане делегация по-късно. Това е изключително важно, ако искаме да подобрим отношението между Европейския съюз и Монголия. Сега отделните оратори, господин Зелер, за две минути. Благодаря. Господин комисар, колеги, аз съм много благодарна на колегата Бертолоци за тази инициатива да зададем този въпрос и да превърнем Монголия в тема на европейски дебат тук в парламента докато бившите съветски държави в Централна Азия бяха тема на разговор в парламента, то Монголия и положението там са обсъждани твърде малко, което не е справедливо. Монголия като държава от бившия комунистически блок много рано се възползва от възможността да тръгне по пътя на демокрацията. Още през 1992 година в Монголия беше приета демократична конституция, след което там бяха бяха провеждани избори, които според наблюдателите са протекли общо взето свободно и демократично нещо, което не е непременно естествено за този район. В Монголия се прави опит чрез закона да се преборят с корупцията. Има мораториум върху смъртното наказание, което все още не е станало в някои демократични държави. Но многомилионното население на Монголия страда от екстремните климатични условия. А, що се отнася до реформите, има едно селско-стопанско номадско население. Градовете не са готови за новите условия. А, залежите не се добиват по екологосъобразен начин. Монголия е, заплашва да изпадне в голяма зависимост от държавите, от които има внос. Но монголците виждат чашата полупълна, а не полупразна. Ние можем да им помогнем да ни покажат какво е възможно да се направи въпреки трудното минало. Те заслужават нашата подкрепа не само в рамките на програми за взаимопомощ, а и чрез пряко представителство в монголската столица, с което да покажем, че монголската съдба не ни е безразлична и че е, няма отношенията ни да се управляват от представителството в Пекин. Съжалявам, че председателския съвет не беше готов да приеме и предложението за резолюция на парламента. Господин Риналди за една минута. Независимо от отварянето на бюро на делегацията в Улан Батор а, не е направено достатъчно. Нещата не могат да се управляват от Пекин, както беше казано. Отдавна чакаме партньорството за сътрудничество Знаем какви слабости има страната и в отношение, по отношение на правосъдието, и по отношение на добива на а, природни богатства. Но искам да попитам къде е Монголия от геостратегическа гледна точка. Някои от мерките в нашата геостратегия могат да засегнат и Монголия. Освен това, Монголия има статут на наблюдател в ОССЕ. Също така Европейският съюз е готов да помогне на страната да е, добие пълноправно членство. Има и културни отношения между нас. Сега. Приключваме дебата с спонтанните изказвания. Госпожа Васеско има думата първа. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Нека да поздравя господин Бартолоци за етата инициатива. Отношенията Европейски съюз с Монголия трябва да се преразгледат в светлината на споразумението за партньорство и сътрудничество, тъй като този документ задълбочава нашите отношения и може да насречи економическата реформа в страната. Монголия има огромен потенциал от гледна точка на енергетиката и търговията, до сега отношенията с Европейския съюз се основаваха само на разпоредбите на споразумението за търговията от 1993 година, което означава, че обемът за търговията беше сравнително малък. Важно е също така от културна гледна точка да се организира обмен на студенти. Е, програмата е разна, може да се разшири до Монголия и това може да подобре, подобри тази част на нашето сътрудничество. Смятам, че е важно да има и мисия на Европейския съюз в Монголия, за да може да се координират по-добре нашите дейности там. Преките отношения с властите могат да подобрят е, спазването и приложението на споразумението. Господин Мълцер, Молго, Монголия е богата на въглища и е, земен газ. Според закона залежите са притежание на монголския народ, но това е само на хартия. А, има доказателства, че при добива на залежите се използва прекалено много подпочвена вода, с което се пресушават степите монголците след възстанието на тибетците през 2008 и на ислямските угури настъпи конфликт, понеже Китай хронично е, им страда от дефицит на вода има опасност конфликтът да се задълбочи. Е, Европейският съюз не може да не е засегнат от това. Трябва да помогне на района. Господин Фюле има думата. Благодаря. Госпожо председател. Бих искал да благодаря на изказалите се депутати за важните коментари по отношение на Монголия. Дискусията беше кратка, но изключително интересна, що се отнася до двустранните отношения с този важен партньор на Европейския съюз. Партньор, който става все по-важен. В отговор на няколкото повдигнати въпроса по време на дебата, нека да кажа, госпожа председател, че споразумението за партньорство и сътрудничество покрива сътрудничеството в четири основни области. Принципи и норми и стандарти, първо, второ, устойчиво развитие, включително и по отношение на околната среда и на социалното развитие, Трето, търговия и инвестиции със специално съсредоточаване върху суровините и накрая, но не на последно място, свободата и правосъдието, включително иммиграцията. Що се отнася до тайминга? Текстът е представен пред държавите членки. Те трябва да го подпишат. В момента Камерата на общините в Великобритания разглежда този елемент и обсъжда възможното включване на Великобритания по отношение на въпросите, свързани с правосъдието и вътрешните работи. Не бих искал да се изказвам от името на Камерата на общините, но Нашите очаквания са процедурата да продължи от 6 до 8 седмици. И това означава, че е възможно подписването да стане през септември на следващата съвместна комисия Европейски съюз Монголия. Госпожо председател, въпреки, че ни дали голямо разстояние, въпреки, че сме живели в различни политически системи, Европейския съюз и Монголия имат съвместна история по отношение на своите традиции на откритост и е, е, прозрачност. И така, е, всъщност Европейския съюз ще стане третия съсед на Монголия, не само на думи, но и на дела. И в заключение, нека да се върна към един конкретен въпрос, който пропуснах, именно въпроса за ОССЕ. Ще има специална среща утре в Виена в рамките на специалния постоянен съвет на ОССЕ. И министра на външните отношения и търговията на Монголия ще говори пред министрите на държавите членки. Разполагам с проект, с черновата на неговото изказване и е, а, приветстваме намеренията на Монголия е, да задълбочи отношенията си с ОССЕ. Дали можем да кажем повече по този въпрос, ще разберем утре. И така, уважаеми господа депутати, Изпълнявайки своите ангажименти, Монголия може да стане отличен пример в този регион. Председателката, благодаря много, господин комисар. С това приключихме дебата по тази течка. Трябва да направя едно съобщение от групата на европейските консерватори и реформисти. Поиск... Получих искания за назначение в комисиите. Списъкът ще бъде включен в протокола на това заседание. Ако не са получени коментари преди приемането на протокола. Тези назначения се смятат за прияти. Утре от